Hello everyone. Добър ден на всички. Бих искал да ви приканя да вземете местата си, така че да можем да започнем да работим по втория панел. Доста сме закъсняли и в някакъв момент ще се наложи да спрем работата си за речта на господин Таяни, който трябва да се изкаже в 5 без 15. Междувременно обаче, Аз съм председателя на Комисията по околна среда, обществено здраве и хранителни стоки. За мен е чест да председателствам този панел. Тук имаме представители на Европейската комисия, колеги, членове на Европейския парламент и експерти. По принцип този панел се казва да постигнем чисти океани и морета. Ще се изкаже генералният директор на Европейската комисия, господин Паке, който отговаря за нововведенията. След това госпожа Мариана Дрейк, която е заместник директор на дирекцията по околна среда. Моля ви, нека да дадем думата на нашите колеги които имат за цел Европейския съюз да запази своята водеща роля. За съжаление няма да имаме много време за да проведем задълбочен диалог. Нека да кажа няколко неща в своята роля на модератор. Ние всички знаем, че океана заема 7% от повърхността на Земята и че повече от 50% от територията на Европейския съюз е морска. Знаем, че получаваме много блага от морето, но това е само половината страна на нещата. Моретата и океаните също така отговарят за половината кислород, който дишаме и поглъщат голяма част от въглеродния диоксид. От друга страна, Услугите, които ние получаваме от океаните и моретата, са от огромно значение за оцеляването на човешкия вид. Човешката дейност води до много негативни въздействия върху екосистемите заради подкисляване, разрушаване на хабитати, инвазивни чужди видове и замърсяване. На европейско ниво всички тези въпроси са покрити от наскоро излезли нормативни и ръководни документи. Като Комисия по околната среда към Европейския парламент, ние винаги сме действали така, че да увеличим амбициозността на приятите предложения. Колегите, които ще се изкажат след мен, ще ви разкажат за конкретни проекти на Европейския парламент, които вече са част от законодателството с цел подобряване на качеството на чистотата на моретата и океаните, но от гледна точка на общите политики с директивата за рамка в областта на морската стратегия, Европейския съюз преди 11 години зададе като ключова цел осигуряване на добър екологичен статут на всички морски води, морски океански води. От гледна точка на международния план, имаме е, цел за устойчиво развитие от гледна точка на моретата, която трябва да бъде изпълнена до 2030 година. За да можем да постигнем тези цели, ние имаме твърде малко време на разположение. Миналата година доклада на комисията, в който се оценяват програмите на държавите членки по директивата за моретата заключи, че държавите членки са положили сериозни усилия да разработят своите програми от мерки. Същевременно обаче в оценката се казва, че не всичкият натиск върху морската околна среда ще бъде адекватно адресиран от мерките, прияти от държавите членки. Програмите са с различно ниво на амбициозност. Целта е да се постигне добро състояние на водите до 2020 година, но това е слабо вероятно. От Агенцията за околна среда на Европейския съюз казва, че през 2017 година вече имаме различни политики, които са в ефект и въпреки, че те показват добри резултати, имаме увеличаващ се натиск върху морската околна среда Всъщност прегледа, който беше направен на директивата за биоразнообразие в морската среда, показва, че имаме проблеми. Ние се опитваме да постигнем целите за устойчиво развитие, особено цел 14, която засяга защитените зони. По отношение на плашещия въпрос с замърсяването в океана и огромния остров от отпадъци. Беше, това се случи през 1998 до 2050 година обаче се очаква да имаме повече пластмас, отколкото риба в океана. За да се справим с тези неотложни проблеми, ние в Европейския съюз използваме различни инструменти, включително законодателство, както и съответните технически възможности за пречистване на отпадъците по пристанища. Имаме за цел да увеличим целите за рециклиране на пластмасови опаковки, както и директивата за еднократно използвана пластмаса. Там са зададени доста по-строги правила за еднократните пластмасови продукти, които са сред най-често намирания буклук по нашите брегове. Забраняват се тези еднократни пластмасови продукти, за които има альтернативи. Освен това, се опитваме да намалим използването на тези пластмасови продукти, за които към момента няма альтернативи. Така че, наистина, океаните, морете имат нужда от по-добро управление – и по-добра грижа от наша страна, това може да се случи с помощта на международното сътрудничество. Искаме това да се случи с използването на един законодателен акт, свързан с опазването на различните екосистеми в океана извън националната юрисдикция. Всички нива трябва да се грижат за океаните от крайните потребители до обществото на Обединените нации ООН. С това давам думата на господин Жан Енрик Паке, който е генерален директор на дирекцията, която отговаря за иновации. Благодаря. Благодаря ви за поканата да говоря в този панел. ще кажа няколко думи за това, докъде сме стигнали по отношение на изследванията, свързани с океаните и моретата и как гледаме подготовката на следващата рамкова програма Хоризонт Европа. Мисля, че това беше разгледно по време на предишната сесия. Ще продължите да го чувате и от колегите след мен. Океаните се променят много. Те отговарят за нашия, за нашия климат, за атмосферното време. Сега има много по-силни ветрове, които стават все по- и по-непредсказуемо. Това, което се случи в Мозамбик пред няколко дни, не би се случило, не се е случвало до момента. Остава въпросът и за кислорода и океана. Наистина, океана отговаря за въздуха, който ние дишаме. Там нещата се променят, също така от океана идва храната, която използваме, но и там нещата се променят. Океана е мястото, което поглъща най-много въглероден диоксид, но разбира се това води до подкиселяване на водата. Имаме проблеми, свързани с разтапящите се ледници – Виждаме повишаване на нивото на моретата и океаните и нашите мерки за справяне с този проблем предстои да бъдат взета. През 2016 година обаче се вижда, че 20 см е по-високо нивото на Световния океан – от, в сравнение с преди 100 години, а след още 100 години ще бъде 20 см повече. Остава въпросът и с биоразнообразието, генома на нашата планета. Това също се променя и мисля, че разгледаното в предишния панел иллюстрира това чудесно. Океаните обаче са и новата граница, на която да изпробваме своите иновации, своите нововведения. Може да имаме възможност за развиване на така наречената синя економика, която е свързана с аквакултура и всички останали неща, което може да подпомогне кръговата економика. В момента океаните се променят, а те са много важни за нас. И въпросът, който си задаваме е знаем ли достатъчно и разбираме ли достатъчно нещата свързани с Световния океан. Очевидно не. Десетилетието на океаните до 2030 година е последната възможност на човечеството да разбере какво, от какво има нужда световния океан. Парадоксът е, че ние познаваме много по-добре космоса и нашата слънчева система, отколкото океана. Все още предстои картографиране на голяма част от океаните и има още много, което трябва да се свърши. И точно това прави програмата Хоризонт Европа, като поставя океаните като ключов приоритет, наред с другите природни ресурси. И се надява по този начин да успее да подмогне нещата. Амбицията на европейските институции е да участват в научно-изследователски мисии е голяма. Една от тези мисии ще е свързана с чистите океани и морета и тя ще промени наистина нещата, защото ще постави темата за научната дейност и океана в нашето полезрение. Ще започнат дебати и се надяваме, че Европа ще определи по какъв начин в лицето на своите институции, в лицето на своите граждани – и заинтересованите страни искат да се справи с тези предизвикателства. Идеята е да имаме конкретни цели с ясни срокове, за да можем да сме сигурни, че ще успеем да ги изпълним. Първата стъпка е тази, когато тя бъде изпълнена, ще бъде зададена една научно-изследователска програма тази програма ще има за цел да събере ресурсите в цяла Европа от националните програми и ще обедини обществения и частния капацитет в областта на научните изследвания. Там обаче, където се надяваме, че мисията ще може да окаже още по-голямо въздействие, е връзката с дискусията по отношение на политиката за океаните, защото не научно-изследователската дейност променя нещата, а обществената политика, която, е, която се основава на научно-изследователската дейност и на научните проекти. Така че ще свържем научните изследователски данни с оформянето на политиката и вярваме, че това ще промени нещата по отношение на предизвикателствата, с които се сблъскваме. Продължаваме да обсъждаме темата за океаните в подготовката на Хоризонт Европа. Надяваме се, че преговорите по първата част ще приключат в следващите няколко часа и това ще позволи на всички заинтересовани страни да се съберат на едно място и да обсъдят приоритетите във връзка с Хоризонт Европа през следващата година, за да можем когато сме готови да излезем с програмата в началото на 2021 година, да знаем кои са нашите приоритети и да можем да действаме по тях. Ние сме всъщност съюз, в който има изключително много морски територии, повече отколкото в САЩ и в Русия. Нашето бъдеще, нашето минало е свързано с това Надяваме се, че една научно-изследователска програма, която е съчетана с амбициозна политика, ще, ни, ще позволи на океаните да останат така важна част от нашата околна среда. Благодаря ви. Okay, okay, understood. Um, okay, thank you very much, Mr. Благодаря ви, господин Паке. Сега за мен е удоволствие да дам думата на госпожа Дрейк. Благодаря ви, госпожо Валян. Благодаря ви за възможността да участваме в днешната конференция. По-голямата част от планетата ни е покрита от морета. Моретата са от основно значение за живота на Земята. Без тях животът на Земята би бил немислим. Това упоменаха вече немалко от преждеговорившите се, включително и Жанна Нри. Днес предстои да направим равносметка на приноса на Европейския съюз, както и оценка на настоящото положение. Трябва да очертаем областите, в които са необходими повече действия. Морето е източник на редица дейности на човека, които предоставят така необходимите ни днес ресурси. Тези човешки дейности, като риболов, корабно дело, селско стопанство и други оказват натиск върху моретата, върху околната среда в моретата излагат на риск също така и изначалната функция на моретата, а именно опазването на живота на планетата. Нерядко се хвалим с амбициозната рамка, която сме очертали. Да, целта е да бъде цялостна, да допринесе за опазването на моретата, да бъде реализуема. Тя обхваща нормативна редба в областта на екологията и по отношение на моретата. Освен това, включва и международните ангажименти, които сме поели. Всичко това се вписва в цялостен набор от действия за опазване на околната среда в моретата. Тези действия още не са пълни, но въпреки това държавите членки вече постигат напредък при постигането на целите и при очертаването на по-стратегически подход за защита на моретата и океаните. Така, например, от държавите членки се изисква постигането на добро екологично състояние на моретата до 2020 година. Но наред с това е ясно, че като се има предвид случващото се в държавите членки, има още много какво да се направи. Не е вероятно да се постигне добър екологичен, добро екологично състояние повсеместно до 2020 година. Това е свързано и с състоянието на океаните в световен мащаб то е повод за тревога. Проблемът, разбира се, е свързан с изпълнението. Комисията го е изтъквала в не един от докладите си. Дължи се обаче и на други фактори. Тези други фактори са свързани, например, с това, че Европейският съюз трябва да поеме много по-активна водеща роля, за да се постигнат резултати по места. Нека опомена, например, законодателните актове за пластмасите за еднократна употреба. Днес след обед един от панелите бе посветен на управлението. Управлението също трябва да бъде обмислено, но няма да се спирам сега върху него. Регионалното сътрудничество е от ключово значение за въздействието, което оказваме върху моретата, тъй като замърсяването и загубата на биологично разнообразие не се спират пред граници ние нахлуваме в моретата чрез дейността, която извършваме. Причина сме за влушаването на състоянието на околната среда там. Но можем да възстановим риболовните запаси, например, като създадем защитени зони. Затова е добре че се установяват такива защитени зони в моретата. Това е благодарение на законодателството на Европейския съюз. Към момента около 11% от моретата в Европейския съюз са обхванати от такива зони. В световен мащаб стоиността е 7%. Ще трябва обаче да работим много активно за доброто управление на тези зони, чрез добри планове за опазване и управление. Така ще можем да извлечем екологични, социални и економически ползи. Отпадъците в морето са един от най-красноречивите примери за неефикасна економика. Много са материалите, които вредят на околната среда в моретата и се разхищават, вместо да се използват за економиката. Нормативната ни уредба за защитата на околната среда в моретата и по крайбрежието, включваща редица актове в редица области, вече допринася за борбата срещу пластмасата в моретата. Работи се в момента и по други актове рискове. Стратегията ни е насочена не само към намаляване на пластмасовите отпадъци в моретата, но и към рециклирането ни. Става дума за законодателни актове, предвиждащи много строги мерки за пластмасите по плажовете и също така оборудването за риболов. Знаем ли обаче достатъчно? Жан Енрик вече говори по този въпрос. Има все още пропуски в знанията ни, които трябва да бъдат попълнени. Става дума за рибарството, шума под водата, риболовните запаси, но и за иновациите, както и за аквакултурите. Този сектор трябва да се разраства. Окоръжаващо е наистина, че вече е направено толкова много за моретата и океаните ни, но трябва да признаем, че може да се направи много повече. Всички заедно трябва да повишим осведомеността, както за възможностите, така и за заплахите, пред които сме изправени. Всички заедно трябва да търсим възможности за опазване на океаните. Трябва да, го, да ги опазим заедно, трябва да извличаме заедно ползи от тях, но и да се отнасяме към тях с уважението, което толкова много заслужават. Thank you. Thank you very, thank you very much. Благодаря ви. Сега за мен е удоволствие да обявя, че председателят на Европейския парламент, господин Таяни, ще се обърне към нас и ще говори по темата. Ще трябва да прекъснем за това за малко. Добър ден на всички. Добре дошли в пленарната зала на Европейския парламент. Искам преди всичко да благодаря на Гизине Майснер, специален пратеник на Европейския парламент, мой личен пратеник по въпросите на морското дело. Тя допринесе значително за организирането на това важно събитие. Добре дошли на комисарите Вела и Моедаш. Добре дошъл на президента на Европейската инвестиционна банка, на председателя на комисията ни по рибарство и на комисията ни по околна среда, както и на заместник председателя на комисията ни по промишленост. За мен е голямо удоволствие да приветствам с добре дошли в пленарната зала на Европейския парламент над хиляда граждани, изследователи, учени, законодатели, предприемачи и представители на гражданското общество. От началото на мандата ми организирахме 11 конференции на високо равнище тук, посветени на научните изследвания, културното наследство, Африка, миграцията и много други теми. В тях участваха граждани, предприятия, работници, издружения, институции, научно-изследователски институции. Разговаряхме по теми от основно значение за Европа и гражданите ни. Целта ни е днес да обсъдим една особено важна тема, именно бъдещето на океаните ни. Наистина искахме да се организира тази проява. Благодарение на настойчивостта на моята специална пратеничка, това събитие се превърна в реалност. Госпожа Майснер за нито за миг не прояви колебание. Настояваше категорично да организираме това събитие преди европейските избори с аргумента, че темата е толкова важна, че не може да не организираме тази конференция. Що се отнася до борбата срещу климатичните промени и срещу пластмасовите отпадъци, Европейският парламент е на предната фронтова линия. Ако искаме планетата ни да има бъдеще, трябва да работим активно и без да губим време. Водещата роля на Европейския съюз в областта на екологичната политика трябва да служи за пример за всички действащи лица в световен мащаб. Трябва да има повече синергии заедно. Трябва да работим в социалната сфера, иновациите, сферата на труда и устойчивото развитие. Миналата седмица в Страсбург гласувахме по една важна резолюция на парламента за климата. Искаме една просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална от гледна точка на климата економика. Работим за свеждането до нула на емисиите на парникови газове до 2050. Изискваме от държавите членки да положат усилия в тази посока. Признаваме също така и големите рискове които крият климатичните промени. По данни на Европейската агенция по околна среда, между 2010 и 2016 средните годишни загуби на Съюза, дължащи се на метеорологични климатични катаклизми, са възлизали на 12,8 милиарда евро. Ако не се предприемат допълнителни действия и ако се повишат емисиите, годишните разходи, проистичащи от наводненията в Съюза, могат да се увеличат и да достигнат до 1000 милиарда евро до 2100 година. Според агенцията, освен това, до 2030 година 50% от населените зони в Европейския съюз ще бъдат изложени на голям риск от недостиг на водни ресурси. Затова изискваме очредяването на фонд за справедлив преход в енергетиката, както и включването на темата за екологията във всички области на политика на Съюза, включително и в търговската политика. Всички търговски спогодби, изключвани от Съюза, трябва да са в пълно съзвучие с споразумението споразумението от Париж, за да се повиши ефикасността на действията за борба срещу климатичните промени, както и за да има равнопоставеност за предприемачите ни. Според парламента, економическия просперитет, конкурентоспособността на промишлеността и климатичната политика взаимно се допълват. Трябва да инвестираме повече в иновации за промишлеността, цифрови технологии, чисти технологии, енергийна ефективност, за да насърчим растежа, подсилим конкурентоспособността, създадем бъдещи компетентности и за да разкрием милиони работни места. Не можем да продължаваме да експлуатираме и да замърсяваме океаните. Работихме за включването на опазването, интелигентното експлуатиране на океаните в целите на хилядолетието за развитие на ООН. Първи гласувахме по споразуменията от Париж. На конференцията на ООН, посветена на океаните през месец юни 2017 допринесохме за определенето на 19 амбициозни ангажимента от намаляване на отпадъците в морето до мониторинг върху водите и реформиране на управлението на океаните. Работим за приемането на все повече международни правни актове за биологичното разнообразие в моретата и незаконния риболов. Искаме да се създаде единна нормативна уредба, уреждаща действията, свързани с океаните. Към момента в океаните се намират над 150 милиона тона пластмаса. Всяка година към тях се добавят още 8 милиона. Ако продължаваме със същия темп, до 2050 в моретата ще има повече пластмаса, отколкото риба. От това проистичат не само екологични щети, но и економически такива, тъй като той е в ущърп на туризма и риболова. 70% от предметите, които замърсяват моретата ни, са предмети за еднократна употреба. Поради това парламентът одобри директивата по коя, директива, по която използването на пластмаса за еднократна употреба ще бъде забранено до 2021. Приятият миналата година пакет за кръговата економика предвижда промени в методите на производство, както и стимули за рециклирането на битовите отпадъци и тяхната повторна употреба. Рециклирането на 1 милион тона пластмаса е равносилно на извеждането от движение на 1 милион автомобили. По време на миналата си пленарна сесия одобрихме една директива, по която вече не се квалифицират автоматично като причинители рибарите, стоварващи на сушата отпадъци, случайно попаднати в мрежите. Така не искаме рибарите да трябва да избират между това да изхвърлят отново пластмасата в морето или да поемат разходите за отстраняването ни. Тази инициатива ще създаде стимули за корабите да отстраняват отпадъците си на сушата. Би ми се искало държавите членки да прие, въведат в националните си законодателства тази директива колкото се може по-скоро. 5,4 милиона души работят в така наречената синя икономика. Добавената и стойност се равнява на 500 милиарда годишно, което я превръща в един особено важен сектор в Европа. В някои сектори имат допълнителен капацитет за растеж. Към момента 75% от външния ни стокообмен и 37% от вътрешния се осъществява по море. Затова е изключително важно да се работи за по-ефикасен морски транспорт. Новият бюджет на Съюза 2021-2027 трябва да предвиди мерки за подпомагането на тази стратегия. Чистите морета и крайбрежни ивици ще са моторът на европейската економика. Те са единствен по рода си в света економически, търговски и туристически ресурс. А що се отнася до риболова в Европейския съюз, той е източник на 6,4 милиона тона риба годишно, както и на 350 хиляди работни места места. Трябва да продължим да подпомагаме рибарството по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство. Ще трябва да запазим също водещата си роля в областта на устойчивия риболов. Поради това, в рамките на целия си мандат до сега работихме за събирането на данни, както и по въпроса за външния флот. В заключение, нека кажа, че немалко открития направени в Европа са били от решаващо значение за опазването на планетата. Да вземем за пример биологично разградимата пластмаса, рециклируемите материали или технологиите за намаляване на емисиите. Благодарение на програма Коперник разполагаме с данни, които са от изключително значение за едно по-добре разбиране на функционирането на планетата ни, както и за управление по устойчив начин на околната ни среда. Политиката ни по отношение на космоса, с други думи, служи и за опазване на природните ни ресурси за борба срещу климатичните промени и за ефикасно наблюдение върху планетата. Услугите по програма Коперник са един важен ресурс от гледна точка на управлението на градските зони, устойчивото развитие, опазването на природата, регионалното планиране, селското стопанство, риболова, здравеопазването, гражданската защита и други. Поради това се обявяваме за повече инвестиции и по-амбициозни ангажименти за иновации и научни изследвания. По предложението на комисията се предвижда увеличаване на финансирането за Хоризонт Европа, бившия Хоризонт 2020, но искаме да се заложат по-амбициозни цели. Европейският парламент предлага увеличение, което да се добави към това предложено от комисията. Изискахме финансирането по Хоризонт Европа да се увеличи с 50% и да достигне 120 милиарда евро. Изискваме също поне 30% от всички действия, предвидени по следващия бюджет на Съюза и 35% от действията по Хоризонт Европа да са насочени към устойчивост. За да се използва по-добре економията от мащаба, трябва да имаме общи ресурси, които да са на висотата на общите ни предизвикателства. Държавите членки трябва да поемат своята част от отговорността. Не може повече да се крият зад Европа, да я обвиняват. Държавите членки също трябва да се включат. Опазването на околната среда, изследванията, иновациите, промишлеността са неразривно свързани. Продължаването на взаимодействието между университетите, научно-изследователските институции, сдруженията и дружествата е от ключово значение за полезното взаимодействие между околната среда и една новато новаторска и конкурентоспособна економика. Искаме Европа да се отнася по-добре към океаните си. Трябва да продължим по същия път, както по линията на екологичната дипломация, така и чрез конкретни ангажименти. За целта се нуждаем от всички вас. Трябва заедно да се изправим пред това предизвикателство и заедно да се справим с него. Благодаря от своя име и от името на парламента на всички вас. Вие сте на предната фронтова линия. Искам да направя така, че вие винаги да можете изцяло да разчитате на нашите помощи и подкрепа. Благодаря. <laughs> Okay, then. Thank you very much. Let's continue the second. Благодаря ви. Продължаваме с втората сесия. Ще чуем изказване на заместник генералния директор госпожа Дрейк т.е. чухме изказване на госпожа Джоана Дрейк, сега следват изказвания на евродепутати. Първи е Марк Демас Мекър. Ако обичате, до 3 минути на изказване. Така е по регламент за тази конференция. 3 минути. Ще се постарая. Добър ден на всички. Казвам се Марк Демесмайкър и съм от групата на европейските консерватори и реформатори. Ще споделя тук някои размисли от последния мандат. Активно участвам в всички досиета, имащи отношение към кръговата економика, включително и новото законодателство за пластмасовите изделия за еднократна употреба. Много се каза по темата. Пластмасата е важен и ценен материал, който има своето място в обществото, но начина по който произвеждаме и използваме пластмасови изделия днес е неустойчив и прекалено скъп. Събирането на пластмасови изделия за рециклиране е много нисък процент в Европейския съюз. Само 5% от стоеността на пластмасовите опаковки остават в економиката, което означава, че 95% от стоеността просто се губи. Трябва да управляваме отговорно и устойчиво пластмасовите изделия по цялата верига на доставките. Стратегията за пластмасовите изделия трябва да насърчава нови модели на потребление и да дава решения и да предвижда съвместни ангажименти и действия от всички заинтересовани страни. Следващата седмица в Страсбург на пленарно заседание ще трябва да минем от думи на дела. Ще гласуваме резултата от споразумението на тристранната среща за пластмасовите изделия за еднократна употреба, което бе постигнато в края на декември след маратон от преговори, които са незабравими за всички участвали в тях. Но резултатът е добър и съм убеден, че това законодателство е не само важен елемент от прехода към кръговата економика, но е важна стъпка за отстраняване на отпадъците от моретата и океаните. Европейския проблем трябва да поеме водеща роля в това отношение. Отпадъците в морето и океаните са сериозен проблем и, както каза и председателя, трябва да направим така, че да няма повече пластмасови изделия в морето, отколкото риба за в бъдеще. В пакета се поставя акцент върху 10 продукти за еднократна употреба от пластмаса, които най-често се срещат по бреговете. Парламента предвижда и забрана на продукти от разградима чрез окисляване пластмаса. Този тип изделия не изчезват, а само се разпадат на пластмасови микрочастици. И забраната на тези изделия е победа за парламента, който се бори дълго за нея. Ще се намери използването на пластмасови чаши и контейнери за храна от пластмаса за еднократна употреба. Трябва да се предвиди и фонд за финансиране на разходите по отстраняване на отпадъци. Също е целта за рециклиране на пластмасовите бутилки за питиета е 90%. Те са най-често срещания продукт по нашите брегове. Също така парламент успя да убеди държавите членки до 2030 година всички бутилки да се състоят от 30% рециклирани продукти. Постигнахме сериозен пробив и за филтрите от пластмаса. На второ място по дял от отпадъците. И един филтър може да замърси до 500 литра вода. Ще бъде създадена и необходимата обществена инфраструктура за събирането на тези отпадъци. Набрана е политическа инерция, която се ползва с подкрепата на гражданите, на гражданското общество, за да се премине към една економика, която няма да се базира на пластмасови изделия за еднократна употреба. Пустещите земи с новата кръгова економика ще бъдат превърнати в златна мина. Пластмасовата супа в океаните може да се превърне в сини ширини. Благодаря господин Рикардос Ело Сантос, член на Комисията по рибарство. Надявам се, че ще спазите трите минути. Господин Демес Майка ми обеща. Не успях ли? Изобщо не успяхте казва председателя. Благодаря. Португалски писател преди 20 години изрече думата. Човек може да изобрети морето facto, o homem, o homem sapiens, de forma continuada e progressiva. Човешкият род се развива много бързо. 20 век се превръща в двигател на геоложките промени на нашата планета, който доведе и до антропогенния период Имаме десетилетия, ускорен растеж, промишлени иновации. Моретата и океаните с един буфер, който е отслабен в момента. Проблемът не опира само до свръхулова и до замърсяването, изчезването на видовете увеличават се температурите, повишава се киселинността. Всички тези фактори имат сериозни последици, а именно повишаване на нивото на Световния океан, загуба на биоразнообразие и зони без кислород. Независимо, че тези проблеми могат да изглеждат регионални, очевидно, че има много регионални проблеми, факт е, че всички тези проблеми изискват глобален подход – човешкото отражение върху морската среда не зачита политическите граници. Всяка една реакция трябва да е починена на обща цел, независимо дали каса открито море или други водни обекти. Трябва да има обмен на научно-технически познания за едно устойчиво бъдеще – Ние трябва да поемем твърд ангажимент към океаните. Трябва да отчитаме различното ниво на развитие на отделните държави и региони. Държавите, които са най-изложени от влушаване на околната среда, са тези, които най-малко са допринесли до този проблем. За този проблем. Така че се нуждаем от постоянен акцент върху образованието, обучението, научно-развойната дейност, което ще позволи на следващото поколение ръководители да упражни своето право и отговорности с чувство на по-голям дълг. Всички сме в една и съща лодка и времето тече. Ускорените темпове на развитие през 20 век ще доведат до геноцид в някои части на Атлантическия океан и на цивилизацията като цяло. Въпросът е, има и етични измерения. Младото поколение, което сега ще излезе на стената, е нашата надежда. Благодаря, благодаря ви, че спазихте отреденото време. Госпожа Клаудия Монтейро де Агиар, член на Комисията по транспорт. Три минути. Благодаря. Искам да благодаря на всички експерти и на комисията. Ще използвам наличното време, за да благодаря на господин Демесмерка за цялата работа, свързана с сините економика, с проблематиката на океаните. Благодаря за организацията на това мероприятие. Независимо, че с господин Рикардо Сантош сме от различни политически групи, аз съм съгласна с това, което каза той. Европейската програма трябва да акцентира върху моретата и океаните. Трябва да надграждаме върху съществуващия им потенциал. Това трябва да е не само част от Европейската програма, от Международната програма. Този въпрос трябва да бъде разгледан и при предизборната ни програма. Трябва да покажем, че ние се си ме от този въпрос. Трябва да си дадем сметка, че сме изправени пред сериозни предизвикателства. Основните заинтересовани страни също искат от нас да се заемем сериозно с този въпрос – Европейски съюз започна да работи вече по пластмасовите изделия, но с тях не се изчерпват проблемите. Трябва да предложим стратегия за средносрочно и дългосрочно адаптиране на риболова. 2 милиарда евро се харчат годишно за нови продукти в рамките на синята економика – Само, че относно научните познания може да се направи още. Трябва да се подобрят морските екосистеми. Изправени сме пред предизвикателство. Хоризонт Европа трябва да отключи потенциала на моретата и мисля, че това ще е залог за продължението на целият този процес. Всички трябва да дадем своя принос и да работим по основните проблеми. Трябва да продължаваме работа, както правихме в Комисията по транспорт. С нашите становища трябва да продължи работата по стратегията. Трябва да се заменят конвенционалните горива, които са силно замърсяващи. Трябва да се търсят альтернативни горива. Трябва да поставим акцент върху хоризонталния подход – Доктор Тяго Питя Куня е тук в залата, който играе много важна роля за комплексната морска политика. Той ще изложи своето виждане по проблематиката. В заключение искам да спомена и най-отдалечените региони. Най-вече тези, които се намират в Атлантическия океан, те са много важни в битката срещу климатичните промени и загубата на биоразнообразие в морските екосистеми. В тази връзка искам да кажа, че ще представя предложения от своя страна за създаването на център за молба с замърсяването на моретата в някои от отдалечените региони, да речем в Мадейра, където ще се проучват начините за решаването на този проблем. Това трябва да върви ръка за ръка с морската агенция, с Агенцията за морска безопасност, базирана в Португалия. И накрая искам да призова всички вас, НПО-та, млади хора, гражданското общество, комисията, парламента. Всички трябва да работим заедно – по този проблем. Това е битка за нашето бъдеще. Трябва да направим повече и по-добре. Искаме по-добри морета и океани. Благодаря ви, колеги, за изказванията. Сега ще изслушаме изказвания от някои заинтересовани страни. Първият господин Тяго Пита Акуния, главен изпълнителен директор – на фундация Океано Азул. Имате думата за 4 минути. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, комисар Вела, бивши колеги от Европейската комисия, дами и господа, океанската система е най-важната част от поддържащата система на земята. Въпреки това, нашата човешка дейност намалява нейните възможности, например за производство на биомаса, да запазва биоразнообразието и за генериране на кислород. Променя се дори биохимичния състав. Това променя нещата и води до сериозна криза, екологична криза в океаните, това все още не се оценява напълно от хората. Съответно, международната общност не предоставя необходимите решения за борба с този проблем. 2020 година ще се превърне в вододел. Не по отношение на успех, а както фундацията, която аз представлявам, се опасява, ще се превърне в символ на това, че нямаме такива решения. Младите поколения се гневят и това може да се види дори от представителите на младежите, които чухме по-рано. В момента ООН обсъжда организация от страна на Португалия и Кения на нова международна конференция за насърчаване на цел за устойчиво развитие 14. Това е добро, но няма да свърши цялата необходима работа. Необходимо е да имаме един доста по-широк подход, с който да се свържат въпросите и да се види по-голямата картина, например връзката между океана и климата, както и нашия модел на економическо развитие, който много зависи от това да, да извличаме природните богатства и съответното негативно въздействие върху океаните и моретата – Европейския съюз има възможност да, да приеме вариант за отговор, но има и тежест, която пада върху гражданското общество. Ние, нашата фундация се опитва да запази това, което е останало в океана, като работи за устойчиви практики и синя економика. От този контекст ние с удоволствие споменаваме, че регионалното правителство на Азорските острови, заедно с помощта на две фундации, взе преди няколко месеца решение да отдели 15% от изключителната морска територия за опазване, което всъщност е една голяма част от общата акватория на Европейския съюз ние, а вярвам и Европейската комисия, ще подкрепи Азорските острови в тяхната важна инициатива, която оказва влияние не само върху тях и близките страни, но върху целия океан. Нашата фундация обаче не вярва, че ще успеем да постигнем здрави океани, ако се фокусираме само върху консервацията им. Смятаме, че решението се крие в економиката. Всъщност нашия економически модел все повече и повече се доказва като несъпоставим с здравето на нашата планета. И това изисква от нас да разглеждаме природата като капитала, който реално представлява, т.е. природния капитал на човечеството. Ако природата се превърне в капитал, то дейностите, за нейното опасване трябва да се разглеждат като економически дейности. Тоест, не трябва да гледаме на това като на опазването на природата като на инвестиция, не като на разход. Имаме примера на Мария Далманаки и нейния проект с биомасата, за да може това да бъде подкрепено от Световната банка – По отношение на енергийната политика, това беше успех, така че имаме възможност да продължим да развиваме нещата и да насърчаваме бизнес решения, които подкрепят устойчивостта. Дами и господа, колкото повече ние се бавим, толкова по-радикална трябва да е промяната. Младите поколения, тези родени след 2000 година, показват, че търпението им свършва. За момента световните лидери не приемат на сериозно кризата в океаните, не виждат колко сериозно е изчезването на кораловете рифове и на различни видове в океана. Не можем да продължим да работим по този начин, при който економическото развитие води до проблеми за околната среда и навлизаме в един порочен цикъл, в който увреждането на околната среда води до економическа рецесия. Благодаря за вашето внимание. Thank you very much. Now I... Благодаря. Доктор Владимир Ябиден, който е изпълнителен секретар на Океанографската комисия и който работи към ЮНЕСКО. Давам ви думата за 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искал да ви поздрави от името на ЮНЕСКО и от, нейния, от името на нейния генерален директор. Бих искал да добавя към тази дискусия. Няма да повтарям неща, които вече са казани. Глобалното измерение на ООН е тема, която ще засегне както и бъдещето на океаните. Но искам да се обърна към младежите тук. И искам да ви кажа, че науките, свързани с океана, са чудесна възможност за вас и няма да имате проблем с безработицата. Нашата комисия към ЮНЕСКО има стандартна роля в това да насочва науките, свързани с океана в ООН. Но Европа всъщност е истинския лидер по отношение на научен капацитет. Има три центъра, в които това е най-развито. Това са Северна Америка, Европа и Тихоокеанския регион. Ние работим с Европа по един много продуктивен начин и искам да говоря за приноса на Юрогуст, тази система, както и други системи като Емоднет. Имаме чудесно сътрудничество с Комисията с помощта на Генерална дирекция МАРЕ – Говорим си за морско пространствено планиране или океанско пространствено планиране. Разглеждаме и изключителните економически зони. Скоро всички те ще бъдат покрити от морското пространствено планиране. Мисля, че Имаме сериозен принос от страна на Хоризонт Европа и ще работим заедно по отношение на наблюденията. Това е много обещаващо. Какво е състоянието на науката, свързано с океаните в момента? Може би това е най-важният анализ, който завършихме наскоро. Науките, свързани с океаните, океанологията, ни помага да разберем много неща, свързани с човешкия живот. Знаем, какво количество въглероден диоксид се поглъща от океана, какъв, колко топлина се поглъща там, но за момента не можем да предложим добри решения. Това ни напомня онова, което се случваше по отношение на климата през 2008 година. Имахме научните данни, но нямаше съгласие между страните и не се действаше. Сега имаме също научните факти, за това ние предлагаме да се фокусираме върху океанологията, която ще помогне да решим проблемите с здравето на океаните. Рикардо е част от тази група. Много от вас могат да ни помогнат да дадем своя принос по отношение на десетилетието на океаните. Идеята е да постигнем нови постижения в много различни области – като картографиране, разбиране на екосистемите в дълбокията част на океана, разработване на капацитета и обща грамотност по отношение на океаните. Мисля, че това ще помогне а ще помогне и на Европейска комисия да разпространи темата за грамотността по отношение на океаните. Всички тези постижения ще позволят да се възползваме от много възможности. Например, да намалим ефекта върху климата, т.е. науката ще помага онези части на развитието, които са свързани с това да подпомогнем економиката и също време да не губим здравето на океаните. Така че съвсем скоро ще има една глобална среща във връзка с десетилетието на океаните в Копенхаген през месец май ще се проведе. Освен това, го ви разказа за това, че ще се фокусираме върху дейности, които проистичат от научните изследвания. Надявам се, че Европа ще приеме сериозно това предизвикателство, ние имаме и един лозунг за тази декада океана, който ни трябва за бъдещето, което искаме. Сега говорим за това каква наука ни трябва, за да постигнем това състояние на океаните, което бихме искали. Благодаря. Благодаря. Това беше наистина съвсем кратко. Сега накрая ще дам думата на господин Питер Хекти, който е изпълнителен директор на Центъра за океански изследвания в Кел, Германия. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да споделя с вас някои размисли по въпроса за чистите океани и морета в добро състояние от гледна точка на учените. Ще започна с една констатация, която днес чухте вече неведнъж, а именно, че 70% от планетата са, е покрит, са покрити от океани като Тихия океан, Атлантическия океан, Червено море, Северно море, Балтийско море и много други. 70% от планетата са покрити от вода. Поради това бихме могли да наречем планетата си не Земя, а синя планета. Океаните при всички положения са важни за нас, не само заради размера си, но и тъй като са най-голямата екосистема на планетата. Днес вече бе казано, че има проблем с кислорода. Океанът е източник на 50% от кислорода, който дишаме. Това се дължи на микроорганизмите в океаните. Ако микроорганизмите в океаните не ни правеха тази услуга, то не бихме могли да дишаме. Нямаше да сме тук в тази зала. Това е една важна функция на океаните. Океаните от началото на индустриализацията поглъщат и 30% от въглеродния диоксид, който причиняваме. Това означава, че днес нямаше да говорим за цел от 1,5 до 2 градуса. Реалността щеше да е повишаване на затоплянето с 4 до 5 градуса годишно. Поглъщането на въглеродния двуокис от океаните и моретата обаче има и обратна страна, води до окисляване. Трябва да се вземе предвид този проблем. Океаните, освен това, поглъщат и много голяма част от топлината, която произвеждаме. Те са източник на храна за милиарди хора. Решаваща е ролята на океаните следователно. Те са най-важната система поддържаща живота на планетата. Но океаните в момента са пациент в интензивното отделение. Ние обаче сме много лоши лекари. Не се грижим за океаните. Дори оказваме натиск върху тях. Окисляваме ги. Намаляваме съдържанието на кислород в океаните. Увеличават се зоните с ниско ниво на кислород в световен мащаб. Увеличаваме също и нивото на затопляне на океаните, поради което се повишава водното равнище. Силно замърсяваме океаните, например с химически и органични отпадъци. Нанасяме тежки вреди и на биологичното разнообразие в океаните. Бе упоменат свръхуловът днес, както и проблемът с инвазивните видове. Това е ситуацията към момента. Към нея се добавя и още един проблем, а именно, че през 2050 година населението на планетата ще се увеличило с 50% и ще наброява между 10 и 10,5 милиарда души. 50% повече хора ще се нуждаят от 50% повече храна, 50% повече енергия и 50% повече ресурси. Някои от тези потребности ще трябва да бъдат задоволени от океаните, поради което натискът върху тях се увеличава. Проблемът е наболял и трябва да се справим с него. Океаните трябва да са в добро състояние, за да са здрави и хората. За целта е, са необходими научни изследвания – не само фундаментални такива, но и изследвания насочени към намирането на решения. Трябва да има повече координация в областта на научните изследвания. Финансирането също трябва да е по-целенасочено. Европа трябва по-добре да управлява действията за спасяване на океаните в името на бъдещите поколения на планетата. Нека сега ви и провокирам. Винаги съм се питал защо има Европейска агенция за космоса, но не Европейска агенция за океаните, като се има предвид, че проблемът действително е наболял. Мнозина от изказалите се до тук казаха, че трябва да се справим с него. Би трябвало океаните да придобият повече видимост, Европейският съюз да работи също така по-активно за спасяването им. Well, thank you very much. We have Благодаря ви. С това приключихме изказванията в рамките на този кръг от разискванията. Благодаря на всички участници. Опитахме се да ви създадем колкото се може по-пълна представа за настоящото положение. Стана ясно, че трябва много сериозно да подходим към опазването на океаните. Мисля, че вече мисля, че се справихме, дадохме ви доста пълна представа за положението, въпреки ограниченията ни във времето. Сега предавам штафетата на колегата Михан Солав Хенкел, заместник председател на Комисията ни по промишленост, и и енергетика. Той ще председателства следващия кръг от дискусиите, посветен на устойчивата синя економика. Hey, whoever you are, wherever you are, you can get involved